Председателката, председателят се извинява, не може да бъде сред нас. Заместник председателя също. Ето защо аз ще ръководя това заседание тази сутрин. I appreciate very, very much that, that you are here, but I will protest sharply that the coordinators meeting was postponed just because it wasn't convenient for the president. Не искам и ще протестирам за това, че бе отложено заседанието на координаторите. Аз не мога да присъствам днес след обед. И това трябва да бъде записано в протокола. Не е приемливо, изобщо не е приемливо един ден преди заседанието да се отлага заседанието. Даже и седмица преди това не би било приятно. Е, а пък един ден е абсолютно недопустимо. Много съм ядосана. Да, благодаря. Ще кажем, ще го запишем, но аз нямам... Тези неща не зависят от мен. Има и други изменения в дневния ред. Ще започнем с презентацията на господин Деманторус, това е омбудсмана и госпожа Неделчева е докладчицата. Тя всеки момент ще дойде, ето защо изчакваме все още. Има и други изменения на дневния ред. Освен това има и още един специален доклад на господин Диамандорос по следващия доклад имаме друг докладчик. Е, точка 6 до 8 се отлагат. Точка 9 ще бъде обсъждана днес след обяд около 4.30. След точка 14 ще бъде представена точка 9. Е, точка 12 ще бъде представен на базата на един доклад от Комисията по петиции, но има и още един проблем за прилагането на общностното право от страна на Европейската комисия и държавите членки. За това е тази петиция на господин Стоквел, която засяга тези въпроси отново след обяд ще гледаме точка 12. А точка 13, моля, заповядайте. За... А, оказва се, че петицията за Лой ще бъде днес след обяд. Така ли е? Така е. Не, не, не, извинявайте, аз се обърках, казва председателката днеска сутринта. Ще бъде, а между 2 и половина и 3, когато ще бъде заседанието на координаторите, ще говорим за правото на собственост в някои държави членки и държави кандидати. Имаше много петиции. Ето защо направихме тези, това изследване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 Е, осъзнавам, че доста неща са променени, съжалявам за това, но дневният ред в такъв случай е прият. Donc on, va passer euh, à, à vous, Monsieur Diamandouros. Merci déjà d'être euh, présent. Господин Диамандорос, благодаря, че днес сте сред нас и очакваме вашето, вашето изложение за годишната ви дейност. Благодаря. Радвам се да съм днес сред вас и оценявам, че вие ръководите днес заседанието. Господин председател, уважаеми членове, искам да ви благодаря за тази възможност да се обърна към вас по годишния ми доклад за 2009 година. Докладът включва основни числа, данни по жалбите, които съм получавал от граждани, компании, асоциации, неправителствени организации през 2009 година. Представих доклада пред председателя Бусек на 19 април. Този доклад, разбира се, е първи годишен доклад, който имам честа да ви представя, тъй като откакто парламента ме назначи за европейски омбудсман миналия януари. Благодаря за доверието на парламента към моята работа и мога да ви уверя, че ще продължа да работя в тясно сътрудничество с настоящата комисия, за да постигнем нашата обща цел да осигурим възможно най-добри ползи на европейските граждани по отношение на техните права. Аз разследвам жалби на граждани и организации – Става въпрос за всякакви плащания по европейски проекти и отказ за представяне на документи или информация или просто липсата на отговор на дадени писма. За разлика от съдебните решения, моите решения не са задължителни, но аз използвам властта на убеждението за постигане на дружески решения, с които двете страни и жалбоподатели и съответния европейски орган да получат удовлетворение. По този начин моите услуги понякога са по-гъвкави и по-бързи от съда и нещо много важно за всеки един жалбополател моите услуги са безплатни. След моята намеса институции и органи много често са уреждали сметки, плащане на лихви, освобождавали са документи и са коригирали разни наредности, както и са слагали енд на дискриминация. През 2009 получих 3900 3098 жалби от граждани, компании, асоциации, неправителствени организации, регионални служби и други. Това представлява почти 10% по-малко жалби в сравнение с 2008 година. Може би ще бъдете изненадани да чуете, че това намаление на общия брой жалби за мен е насърчително. Ще ви обясня защо след малко. Аз правя усилия за да помогна на всеки жалоподател, който се обърне към омбудсмана, дори в случай, когато жалбата не е в рамките на моя мандат. През юнари 2009 година стартирах интерактивен пътеводител на моя вебсайт, който е достъпен на всичките 23 езика на Европейския съюз. Този пътеводител насочва жалбите към най-добрите органи, които могат да ги решават. Дали това ще бъдат моите служби, службите на регионалните и националните омбудсмани на държавите членки или механизми за проблема на решени като онлайн мрежата Solvit. На 5 януари от 5 януари до края на 2009 година този пътеводител е дал съвети на повече от 6, 26 хиляди потребители, като сега вече цифрата е 33 хиляди. През този период 1413 потребители бяха посъветвани да подадат петиция до Европейския парламент. Това е най, една трета от даваните съвети. Намалението на общия брой жалби, подадени към мен, отразява факта, че в резултат от интерактивния пътеводител повечето граждани в момента намират правилния адрес, към който да се обърнат, като по този начин се намалява жалба на, на броя на недопустимите жалби и прехвърлят някои от исканията към омбудсмана. Много е важно наистина гражданите да бъдат насочени към най-добрия орган, който може да обработи жалбата от самото начало, за да се избегнат забавянията и отчаянието, когато разберат, че на погрешно място са подали своята жалба. Това означава също, че жалбите бъдат, биват разрешавани бързо и ефективно, като по този начин се осигурява пълните права на съюз по рамките на законодателството. Намалявайки дела на недопустимите жалби, които стигат до моята институция, ние по-добре можем да помагаме на гражданите, които имат жалби, които са допустими по силата на моя мандат. Резултатите, които може да постигне моята служба за такива граждани, без съмнение, са най- възнаграждаващия ефект от моята работа. По силата на пътеводителя, гражданите наистина получават една подобрена услуга от наша страна. През 2009 година моята служба приключи 318 жалби, които са 17%, 17% от тях бяха завършени в рамките на една година. 55% бяха приключени в рамките на 3 месеца. Като средно запитванията имаха период от 9 месеца за приключване. Повечето от тези запитвания следваха Европейската комисия, след това на следващо място Европейския парламент, Службата за подбор на персонала и Европейския съвет. През 2009 година с удовлетворение отбелязвам, че 56% от разследванията бяха или решени от институциите, или стигнаха до дружеско решаване. Това означава много добро подобрение за 2008 година, в 33 случаи аз излязох с критични бележки. Това отново е значително подобрение в сравнение с 2008 година, когато излязох с критични бележки по 44 случая, през 2007 по 55 случая. Това устойчиво намаление е една добра новина. Има обаче все още много жалби. По отношение на происхода на жалбите, ще намерите подробности по различни страни в годишния доклад – и в картата и статистиката на последната страница на доклада, надявам се, че го имате на своя език. Когато една институция не спазва моите препоръки в случаи, които повдигат сериозни принципни въпроси, аз мога да изляза със специален доклад до парламента. През 2008 година изпратих на парламента един такъв доклад, който касае възрастова дискриминация в комисията. С удоволствие забелязах, че настоящата комисия разгледа много бързо този въпрос. Господин Мартин Ефес излезе доклад, който бе прият на пленарна сесия и отразява всичките тревоги, които аз повдигнах. През последните три години направих сериозни услуги, усилия за да повиша информираността за услугите, които аз мога да предоставя на граждани, бизнесмени, асоциации – и други целеви групи. Тоест на всеки, който участва в европейски проекти и програми, който има пряка работа с европейската администрация. През 2009 година ние засилихме усилията си, за да стигнем до потенциални жалбоподатели, като организирахме редица събития с неправителствени организации, групи по интереси, мозъчни тръстове и бизнеси в съчетание с е, внушителните резултати от подаването на жалби, това означава 85% по-високо отразяване на пресата на работа на омбудсмана през 2009 година. До голяма степен това се дължи на нашите услуги, усилия. За повишаване на информираността на работата на омбудсмана ние засилихме сътрудничеството през годината с е, други мрежи за решаване на проблеми, като Eurodirect и Solvit. През 2009 година най-честите обвинения, които съм разглеждал, са липса на прозрачност в европейската администрация. Това Обвинение се явява 36% от всички жалби и касае жалба за а, отказ от даване на информация. Другите оплаквания са свързани с закъснели плащания по европейски проекти, дискриминация и процедурни грешки. Нека да ви дам пример за последната категория. Аз критикувах комисията за това, че не отбелязва правилно една среща с компютърен производител по отношение на производител на чипове Intel. Следва жалба на Intel, която посочва, че тази среща касае директно разследването. Аз посочих, че моето решение може да помогне на комисията да, да подобри административните процедури и да направи необходимото антитръстовите разследвания да бъдат изцяло документирани в бъдеще. С известна степен на загриженост отбелязвам в своя доклад, продължаващия висок процент на жалби, които са срещу липсата на прозрачност. В крайна сметка е една отчетна, отговорна и прозрачна европейска администрация, е особено важна за изграждане на доверие на гражданите в Европейския съюз. От моя страна ще продължа да настоявам за основното право на достъп до документи, както се предвижда в член 42 от е, Устава и член 15 от Устава за от е, договор за функциониране на Европейския съюз и ще гарантирам правото на гражданите да се обръщат към омбудсмента, омбудсмана и да подават петиции към Европейския парламент, за да може наистина гражданите да търсят решение проблемите си. Въведена е една нова форма на обществено участие в демократичния живот на гражданите и това е инициативата на гражданите. Мисля, че това наистина ще бъде сериозен пример към областяването на гражданите на Европа. Тази година е излязох със специални предложения за това как е, гражданската инициатива трябва да действа на практика. Е, важно е наистина да предвиждаме въпросите, които може да възникнат по отношение на функционирането и особено тези, които могат да доведат до жалби до, към омбудсмана. ретифицирайки предварително такива въпроси и предлагайки ефективни отговори, аз се стремя да насърчавам добрата администрация от страна на Европейската комисия и така да допринасям към успеха на този ценен инструмент за европейските граждани. Ще се опитвам също да гарантирам, че гражданите и представителите на асоциации на гражданското общество извличат ползи от новите разпоредби на договора, касаещи консултации, диалог и възможността за обществена размяна на становища. Бих искал също да отбележа, че в е, сегашния достъп, в сегашния дебат до достъп до документи е много важен за прозрачността на Европейския съюз. За тези, които не са следвали дебата, искам да ви напомня, че комисията до този момент е предложила промени е, в е, сегашните правила за достъп до документи, които по мое мнение ще доведат до достъп до по-малко, а не до повече документи. През март 2009 година парламентът прие доклада на Кашман, който отчита много от моите тревоги в тази област и насърчава комисията да промени своето предложение. Надявам се, че това наистина ще стане, за да се даде възможно най-широк достъп до документите на Европейския съюз на заинтересованите страни на гражданите. Друга област на загриженост е свързана с проблемите, пред които се сблъсква комисията по отношение на плащането на трети страни като изпълнители – през последните години съм получил повече от 30 е, жалби за закъснели плащания от НПО-та, компании, изследователски центрове, асоциации и други организации. През 2008 година извърших поручване на този въпрос, който потвърди, че макар че е постигнат известен напредък през последните години, закъснелите плащания продължават да представляват много сериозен проблем в Европейската комисия. На практика в повече от е, един на всеки пет случаи имаме закъсняло плащане. Това означава 20% от всички случаи. През март 2009 година, следователно, аз е, започнах последващо разследване, за да установя кои мерки, които е предприела комисията напоследък за решаване на въпроса с закъснелите плащания. С удовлетворение забелязах, че през април 2009 година комисията е стартирала нова, нова инициатива насочена към цели на по-бързи плащания на грантове по европейски договори. Трябва да се постигне допълнително подобрение колкото се може по-скоро, особено по отношение на по-язвимите изпълнители, като отделни граждани, малки и средни предприятия или неправителствени организации. През декември 2009 година, като част от нашия принос към публичните консултации по реформата на финансовия регламент на Европейския съюз, аз наблегнах че съответните правила трябва да вземат предвид член 41 от Хартата за фундаменталните права, като да дадат е, насоки за длъжностите лица по какъв начин да гарантират както стабилно финансово управление, така и добра администрация. Като пример, регламента за финансиране само в изключителни случаи трябва да превижда гратисни плащания като коригиране, коригиране на сериозен стрес, е, причинен от лоша администрация. Реформата на финансовия регламент представя, представлява чудесна възможност е, хартата за фундаменталните права да се приложи на практика. Сега искам да обясня какво се постига в момента по отношение на стратегическите цели, които очертах в минали представени пред настоящата комисия. Откакто поех задълженията си през 2003 година, съм разработил и преструктурирал службата, за да служа на гражданите на 27 държави членки на 23 езика и да осигурява на гражданите от страните кандидатки информация на техните собствени езици. Естествено, аз съм благодарен за подкрепата, която парламента като бюджетен орган ми предоставя, като отговаря положително на моите бюджетни искания за ресурсите, които са необходими за осигуряване на по-високо качествени непрекъснати услуги в рамката на многогодишното програмиране. Продължавам усилията си за усъвършенство на качеството на информация, предоставена на гражданите и потенциалните жалбоподатели по отношение на техните права по силата на европейското законодателство. Много от тази работа се прави чрез Европейската мрежа на омбудсманите която включва настоящата комисия и се състои от 94 служители в 33 страни, като обхваща всички регионални равнища в Европейските, Европейския съюз, както и националните нива на страните кандидатки, плюс Норвегия, Исландия и отскоро и Швейцария. Ежедневно си сътрудничи по обработка на случаи и обменя най-добри практики и опит чрез семинари и срещи, редовни бюлетини, електронни форуми за дискусии и с електронна служба за ежедневни новини. Едно от качествата на тази мрежа е да ускори насочването на жалби към съответния омбудсман или друг подходящ орган. По-добре се получава информация за услугите на омбудсманите в рамките на европейското законодателство. През октомври 2007 година мрежата прие едно изявление, което може да се намери на вебсайта на Европейския омбудсман на 23 езика. Семинар, проведен през април 2009 година в Кипър, ни дава допълнителна възможност да засилим сътрудничеството между омбудсманите. Господин председател, продължавам да се стремя да гарантирам, че европейските институции и органи ще предприемат един подход насочен към гражданите във всичките си действия, като ще търсят всяка една възможност за постигане на дружески решения на проблемите и чрез стартиране на повече инициативи по-лесно да се обменят най-добрите практики и да се решават проблемите. За да се постигне тази цел по отношение на комисията, аз продължавам да развивам контактите си с основните комисари, които отговарят за връзките с администрацията и омбудсмана. Провел съм срещи с генералния директор и генералния секретар на комисията. През 2009 година приех едно изявление за мисията на нашата институция. Тя гласи, цитирам, Европейския омбудсман търси справедлив резултат от жалби срещу европейски институции, насърчава прозрачност и насърчава административна култура на обслужване. Стреми се да осигури доверие чрез диалога между гражданите Европейския съюз и да постигне най-високи стандарти на поведение в европейските институции. В течение на настоящата година възнамерявам да изготвя стратегически документ, който да отрази принципите и ценностите, съдържани в декларацията за мисията и да обхвана целият петгодишен мандат на омбудсмана. Независимо от всичко, омбудсмана не може да работи сам. Гарантирайки една висша администрация е задача, която трябва да бъде решена в тандем с европейските институции и органи. Спазването на обещанията, осигуряването на добри механизми за решаване на проблеми, работейки открито и давайки възможност за обществен контрол, всичко това са много важни инструменти за сграждане на доверие между гражданите. Броят на случаите, решен по дружески начин, е всъщност източник на голямо насърчение за мен. Още повече те представляват осезаемо доказателство за нашето сътрудничество, сътрудничеството между институциите и омбудсмана. Господин председател, с подкрепата на вашата комисия аз ще продължавам да се стремя да използвам постиженията на миналите години, за да изпълня изцяло моя институционален мандат, Европейския съюз да бъде приближен до своите граждани и да дам на европейската администрация един човешки образ. Благодаря за вниманието ви. Благодаря. Благодаря, господин Диамандоро, за този доклад и за цялата работа, която сте свършили. Вие сте наистина ухото, така да се каже, на гражданите в Европа. И ние може да потвърдим това в нашата комисия. Благодарим за това, което сте сторили. Вие работите от известно време, от доста време на този доклад и виждаме, че много сте се постарали. Сега искам да дам думата на комисията. Euh, euh, Госпожа Пасарова от секретарията. Благодаря, господин Диамандорос. Вие много ясно разказахте какви са отношенията с комисията. Няма какво много да добавя и аз се съгласявам с това, което казахте от името на комисията. Мога и аз да ви поздравя за вашия избор на 20 януари. Е, цялата процедура започна през юни, юли, август миналата година. Комисията е, така да се каже, основният клиент на вашата дейност. Затова ние много се радваме, че тази година, а именно, че през годината 2009 броят на петициите е малко намалял. Това означава всъщност, че комисията доста успешно е положила усилия за опосредстване на извънсъдебни помирения. Това показва, че ние наистина опитваме да покажем на гражданите, че искаме да им помагаме и че сме на тяхна страна. Вие казахте, че имате връзка с комисията и генералния секретариат и че сте докладвали на генералния секретариат и на генералния директор и на генералните директори през май миналата година. Имаше тогава една среща, както вие казахте, имаше една вътрешна инициатива, която подехме. И както господин Диамандорос правилно отбеляза, се вижда, че ролята на Европейския омбудсман се развива много успешно. Всичко това са много положителни сигнали. Сега по отношение на доклада 2009 година искам да кажа, че комисията ще говори по този доклад, въпреки че комисарите все още трябва да уточнят своите собствени правомощия, но мога да ви обещая, че още тази година ще има среща с комисарите и с вас. Още веднъж ви благодаря за този изчерпателен доклад и за тази телефонна процедура, която сте въвели. Е, оказва се, че тя е много полезна да получавате директно по телефона оплаквания. Това естествено допринася до бързата обработка на оплакванията. Мисля, че по принцип може да се каже, че общата обработка на делата, на жалбите се е подобрила. И аз ви благодаря за това. Благодаря ви за контактите с Солвит. Те също се оказват много положителни. Вие се срещате често с Solvit и с Europe Direct. Освен това, какво още исках да кажа? Да. Е, информационната компания, кампания. Тя е много важна. Мисля, че основното послание на Европейския съюз сте успели да разпространите в още повече държави членки. Имаше и други срещи. Мога много да говоря за тях за нещата, които са се случили през последната година, за контакта с комисията, но не искам да отнемам повече време от необходимото, но както казах, всичко това показва, че този инструмент, инструментът на Европейския омбудсман е много полезен. То е един вид допълнение към функцията на Европейския съд в Люксембург. Така Европейския съюз се доближава до гражданите и това за нас е изключително важно. По този начин ние много по-бързо може да реагираме на жалбите на гражданите. Благодаря, казва председателката, наистина. Ако правилно разбирам, вие доста добре работите с Европейския омбудсман. Това ни радва. И може би така наистина Европейския съюз подобрява своя имидж пред гражданите. Ние искаме това. Господин Диамандорос, може би искате и вие да кажете нещо? plus long, longtemps de le faire. Alors... Може би ще бъде бързо, ако отговоря на веднъж всичките въпроси. Отбелязах си какво каза председателят на комисията и ще отговоря след това, когато двама-трима души са задали въпросите си. Госпожа докладчика и след това господин Кашман. Oui, ça va. Madame la Présidente. Monsieur Diamandouros, je voudrais également vous remercier. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Диамандорус, наистина искам да ви благодаря за това представане, което беше изключително подробно. Ще повторя това, което каза комисията. Наистина ви поздравявам за доклада, който сте изготвили за 2009 година и за цялата работа, която сте свършили заедно с нас, с комисията по петициите. Тъй като сте тук сред нас днес, това означава, че вие следите нашата работа и това показва колко близко е сътрудничеството между Европейския парламент и Европейския омбудсман. Това сътрудничество е наистина изключително важно, защото е символ на директното представяне, на прякото представяне на интересите на гражданите. Наистина ви благодаря за това. Също така бих искала да ви благодаря за две неща. На първо място, не съм имала възможността да ви поздравя за преизбирането ви на този пост. Това показва и нашата легитимност на нашата институция, така че наистина за нас е истинско удоволствие, че ви отново сте назначен на този пост. На второ място благодаря за това, че ни напомнихте за Лисабонския договор и за изискванията, които са заложени там. В вашето представяне, вие споменахте всичко това, споменахте, споменахте хартата за основните човешки права. ние сме изправени пред нови предизвикателства, което означава, че работата на омбудсмана ще бъде все по-ценена както от гражданите, така и от Европейския парламент, в частност от Комисията по петициите. Ние имаме определени приоритети, които трябва да поддържаме. Те са част от нашите ценности. Всичко това е част от цялостната администрация. Ние се нуждаем от достъп до документите. Чуваме всички тези неща всеки ден, когато говорим с нашите избиратели и ви поздравявам за това, че вие се приближавате все повече и повече към тези цели. Наистина трябва да подчертаваме напредъка, който се постига през цялото време. Бих искала да ви поощря, да продължавате да запълвате пропастите и да подобрявате начина по който функционира Европейския съюз. А това ще донесе ползи и на гражданите. Сега, когато а, погледнем броя на жалбите, на петициите, виждаме, че този брой намалява. А, що се отнася до достъпа до документи, нет страницата, което означава, че и тук имаме напредък. А, тук също приемете моите поздравления. Сега, що се отнася до предизвикателствата, които споменахте, аз наистина много внимавах в тази част, защото вие говорихте за качеството на информацията, за подсилването на мрежата на Европейския омбудсман. Наистина, нашия подход трябва да бъде базиран върху гражданите и нашия, нашата комисия иска да каже, че ние наистина подкрепяме този подход. Европейският парламент също символизира тази идея. Също така споменахте, че вашата работа се основава върху връзките ви с останалите институции и наистина ви уверявам, че ще получавате подкрепа от комисията по петициите. Надявам се, че това плодотворно сътрудничество ще продължи и за в бъдеще. Благодаря, госпожа Окен. Няма микрофон ораторът. it's on. Well, if it was on. Okay, it's on, whatever. Включена е, казва госпожа Олкин. Няма да повтарям всичко, което беше казано преди това. На първо място, наистина Смятам, че всички тук сме радваме и че се радваме, че Европейската комисия промени своето мнение, че те наистина се промениха. И това се случи след като прочетохме И сега наистина се радвам, че Европейската комисия казва, ние сме съгласни с Европейския омбудсман. Наистина съм много щастлива, че те промениха своето мнение. Да, и да допълня нещо прозрачността винаги е била проблем. Спомням си от преди 20 години в датския парламент, например. Имахме различни текстове, законодателни текстове в парламента, да речем. Винаги се радвахме, винаги казвахме, да, това наистина е много важно. Но когато говорихме с гражданите и когато ставаше въпрос за реалните условия, всички се опитваха да спрат, да прекратят това. И наистина променяхме законите и а, знам, че това е една битка, която продължава продължава от дълго време. И трябва ние да бъдем на, на фронта през цялото време. И тук моят въпрос е, дали можем да направим нещо, Т.е. тук говорим за formal notice или за официалното предупреждение, защото тук говорим за един вид тайнственост, за тайни. Сега в Дания а, имам институции, които се занимават с околната среда. И в крайна сметка тук трябва да, да се действа в съответствие с конвенцията Орхус. Защото да, те получава се информация, получават се документи, но всичко това е облечено в някаква тайнственост. И аз мога да отида при омбудсмана и да кажа, вие какво правите в този случай? Защото това е нещо, което продължава от години. Ако да речем, има едно писмо за официално предупреждение, може ли това да се случи и тук, всъщност, според мен, тук наистина става въпрос за един пропуск в веригата по комуникацията, по общуването. Така че, наистина, много бих се радвала, ако видя някакво развитие по този въпрос. Също така искам да кажа, че съм изключително щастлива под това, което работим заедно с останалите институции, например с Европейската банка, защото това означава, че ние разширяваме възможностите и извън Европейския съюз. Всъщност това е много полезно. И наистина е много важно да сме сигурни, че цялата ни дейност отговаря на ценностите на Съюза. И наистина съм ви много благодарна за този доклад, за цялата работа и очаквам с нетърпение да се запозная в по-големи подробности с доклада, да и да открия неща, които до този момент не съм установила. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Поздравления за господин Диамандурус за отличния доклад, който е изготвил и за чудесната работа, свършена през годината. Съгласен съм с госпожа Олкен, но искам да кажа, че за да се прием концепцията за греха, трябва наистина да се разбере какво означава това. Да, вие казвате, че има подобрение в взаимоотношенията между институциите и омбудсмана. И сега, господин омбудсман, ако ми разрешите, ще премина по същество. говорим за преразглеждане на регламента за публичен достъп до документите, 1049 от 2001 година. Вие казвате, че определен процент от вашите жалби, от жалбите, които получавате, получавате са свързани с липсата на достъп до документите. Всъщност, може би тук има определено припокриване, което е свързано с подбора на персонал, да речем, и така нататък. Така че, какви са моите въпроси? На първо място, кои институции имат по-голяма нужда или повече молби или повече жалби за достъп до документи? Парламента, комисията, съвета. За какъв тип сътрудничество става въпрос тук между тези три институции? И конфликтът между концепцията за достъп до документи и достъп до информация почива върху разнобоя, който съществува в законодателните текстове, както и в съзнанието на гражданите, да речем в работата на неправителствените организации и така нататък. А, например, има една институция, която много неохотно предоставя документи и вие тук трябва да а, вършите повече неща в своята а, функция като омбудсман. Благодаря. Ще ви дам думата, е, господин Диамандуро. След това има още двама души, които искат да вземат думата. Благодаря. Euh, euh, Веднага ли искате да говорите? А след това господин Диамандурос може да отговори на въпросите, които бяха поставени. Господин Диамандурос, искам да ви поздравя за доклада, който ни представихте днес. За съжаление, повечето ми колеги не присъстват днес, включително и председателката на нашата комисия. Искам да кажа, че аз лично смятам, че институцията на Европейския омбудсман наистина върши много добра работа. Аз лично изпратих жалба миналата година и получих много ясен и много точен отговор. А, така че наистина установявам, че вашата институция върши чудесна работа както казахте, гражданската инициатива ще доведе до нова форма на участие на един нов демократичен принцип, който овластява европейските граждани. Според вас, кои са основните проблеми, които могат да възникнат при прилагането на тези нови инструменти, които овластяват европейските граждани? Това беше моят въпрос. Благодаря ви много. Yes. Извинявайте, не разбрах точно кой инструмент споменахте. Можете ли да повторите, за да мога да отговоря на вашия въпрос? Става въпрос за гражданската инициатива или инициативата на гражданите. Благодаря. Yes, благодаря. Аз също искам да поздравя лично господин Диамандура за неговия доклад. и за всички бъдещи проекти на съвместна работа. Едно предложение бих искал да направя за нов законодателен акт. Знаем, че член 298 от договора обещава добри стандарти по ефективни граждански служби на Европейския съюз, но не е достатъчно прецизен. Подкрепите ли вие идеята, която в момента се обсъжда в няколко комисии на парламента, за изготвяне на нов регламент за гражданските служби в Европейския съюз? Дали разбрахте въпроса ми? Имате предвид създаването на нов административен закон – да, разбирам ви и ще мога да коментирам. Да, във вид на задължителен регламент. Благодаря. Давам думата на господин Хефнер. Yes, would... Благодаря ви. Само ако желаете да отговорите преди това или не. Аз съм на разположение на членовете. Благодаря ви много. Бих искал да се върна на две неща, които вие споменахте към края на своето изказване. Това са две неща, които са свързани с въпроси, с които в момента се занимаваме в парламента. Единият е въпроса за достъпа до документи, в Комисията по конституционни въпроси изготвяме един нов е, доклад. Не мога да произнеса добре името на докладчика. И мисля, че ще бъде много полезно да се обединят е, вашите виждания и елементите, които подчертахте тук, както и въпросите, които повдигахте в миналото в този доклад. За изготвянето на този доклад искам да ви помоля да ни помогнете с вашия опит, който сте натрупали във вашата работа по достъп на документи, както в случая с Порше, за да може да изготвим един добър доклад, защото и аз забелязвам същата тенденция, както и вие споменахте – че комисията все повече няма желание да отговаря на гражданите в тази сфера. Втория въпрос е свързан с гражданската инициатива. Вие имате представени коментари в Зелената книга, което е особено полезно. Вече имаме проект на законодателството и ще бъде много добре, ако чуем вашите коментари по този проект на регламент. Когато стигнем до работата по този доклад в е, настоящата комисия, искам да ви поканя да дойдете да споделите вашите виждания. Бих повдигнал също и въпроса как виждате вие вашата роля, ролята на Европейския омбудсман е, в процеса на гражданската инициатива на различни етапи? В самото начало на инициативата, когато се разглежда въпроса за допустимост. В проекто законодателството в момента комисията предлага например инициативи, които са нещо, което комисаря Шевкович нарече глупави инициативи да не бъдат допускани но няма предвидена правна процедура в този проект регламент, няма и ясно предложение кой ще взема решението, каква е инициативата, какво трябва да направят е, гражданите, ако смятат, че решението не е обосновано и не е правилно. Виждате ли в тази област роля на Европейския омбудсман, както и роля на омбудсмана, когато, например, се стигне до гражданска инициатива, която е успяла да събере 1 милион подписа – но комисията е решила да не предприема действия. Можем ли тогава ние да прехвърлим предложението към омбудсмана, за да се види каква друга помощ или съвет може да бъде даден? Защото моите опасения са, че ако един милион граждани от цяла Европа са събрали подписите си, в крайна сметка нищо не се случи, това е проблем. Какви са вашите виждания по този въпрос? Благодаря. Имате думата. Благодаря ви много. Ще започна отговорите си на френски, за да отговоря на въпросите, които бяха зададени на френски и след това ще продължа с въпросите зададени на английски, отговаряйки на английски язик. И ще се опитам, разбира се, да спазя реда на въпросите. Като начало, искам да благодаря на госпожа Коста Роза за нейните думи. Радвам се, че комисията признава усилията, положени от омбудсмана за през последните 7 години за повишаване на културата на обслужване и за премахване на културата на обвинения. Това е нещо особено важно и аз високо оценявам факта, че комисарите и генералните директори и генералният секретар – ме насърчават по този начин. Що се отнася до мен, все още имаме за решаване още много въпроси. Има много области, в които трябва да се опитаме да работим заедно и много се радвам, че ще организираме тази година среща с колегиума на министрите. На комисарите, извинете. Много е важно наистина да информираме комисарите като колегия в допълнение към двустранните отношения, които имам с всеки от комисарите, мисля, че е много важно наистина да може да говоря с целия колегиум, за да разглеждаме въпросите на културата на обслужване. Забелязвате, че в комисията и в другите институции има някакво вътрешно деление. Някои части на институциите – горещо приветстват идеята да действат активно по отношение на гражданите и да насърчават културата на обслужване. Други обаче нямат особено желание. Може би, защото не разбират изцяло какво точно означава това. Така че, благодаря ви много за вашето предложение за сътрудничество. На госпожа Неделчева, благодаря ви много за вашите коментари. и за любезните думи. Определено омбудсмена зависи от парламента. Легитимността, дадена на омбудсмена, се дължи на факта, че омбудсмана е изборна длъжност, което му дава морален авторитет. И се надяваме, че ще можем да продължим това ползотворно сътрудничество с парламенти, особено с Комисията по петиции. което всъщност е механизма на Европейския съюз, придаващ човешки облик на тези въпроси за гражданите. Така че надявам се, че с ваша подкрепа и насърчение ние ще продължим да правим това, което правим сега. Искам също да наблегна на факта, че успяхме да намалим времето необходимо за приключване на случаите. Но искам да спомена, че от 2004 година насам има на практика голям взрив на броя на жалбите с около 55% от 2003 година и ще е необходимо известно време, за да се премине през всички, да се преразгледат всички тези случаи но с гъвкавостта, която спомена госпожа Коста Роза, използването на гъвкави механизми, като телефонната процедура, например, успяхме да намалим времето, необходимо за приключването на досиетата до по-малко от една година. И мисля, че това наистина е едно приложение на принципа на културата на обслужване. Много неща бяха споменати, които не са изцяло нови, но са от особено значение и трябва да излечем полза от две неща. Първо, че хартата в момента е правно задължителна и както споменахме, член 41 и принципа на доброто администриране е принцип на, на основно право. И след ратификацията на Лисабонския договор, ние трябва да изминем един много труден път. Терминът справедливо е термин, който много трудно се превежда на всичките езици, особено на френски, но как точно даваме съдържание на този термин, когато говорим за администрацията – отвъд значението дадено от съда. Чувството за справедливост е от жизнено значение в смисъл на член 41. Това е друга една област, в която продължаваме да работим. Така че благодаря ви много за вашите коментари високо оценявам вашата подкрепа към това, което правим и винаги сме благодарни на всички евродепутати, които подкрепят нашата работа. Отбелязах си е, вашите притеснения за писмата за официално уведомление и предпочитам да ви отговоря в писмен вид, за да мога да ви дам конкретен правен съвет. Както знаете, аз не съм юрист и затова предпочитам да не говоря по въпроси, за които нямам достатъчно добри познания. Всъщност, да зная, че въпросът ще бъде следният. Договорът и прецедентното право на съда признават дискрецията на комисията по решаването на проблемите с нарушения. Начина по който омбудсманът подхожда към въпроса за дискрецията е тя да се признае в най-разширената си форма, но да се намества само в области, в които упражняването на тази дискреция може потенциално да се доближи до произвол. Да ви дам конкретен пример. Няма да се намесвам, когато комисията упражнява своето право на преценка, когато решава да прехвърли някакъв случай на съда или да го приключи или да не го приключва. Аз бих се намесил в случаи, които са много редки, когато комисията просто не действа. И по този начин се позовава на правото си на преценка да и не взима решения. Аз не смятам, че това е правилно приложение на принципа на дискреция и много се радвам, че комисията в повечето случаи е приела, че трябва да вземе решение. А това как ще вземе решение е въпрос на наистина нейна преценка приложение на принципа на дискреция. Така че по въпроса за достъпа до писмата за официално уведомление ще ви отговоря в писмен вид. Господин Кашман, благодаря ви отново за вашите бележки. Ако ми позволите една като странична бележка, бих предложил и че както има светска и религиозна етика, възможно е, е да има и потенциално светско виждане за греха за разлика от е, религиозното. Ако ми позволите, госпожо, дори Христос ще ми прости, като това, че съм атеист, не ме успокоява. Омбудсменът няма, разбира се, да взема е, становище по такива важни въпроси. Отговаряйки обаче на основните ви въпроси, господин Кашман, бих искал да кажа отново, че неизбежно, имайки предвид размера на институцията, повечето от жалбите, са свързани с достъп до документи, наистина се занимават с комисията. Но, откакто след като комисията представлява 50 до 55% от всички жалби, т.е. две трети от цялата гражданска служба за гражданите на Съюза, Неизбежно е наистина повечето от гражданите да имат работа с комисия и повечето от жалбите да са насочени към нея. Това не е показание, че комисията се представя най-зле по отношение на, процент, на проценти. Самият факт, че най-голям брой жалби са свързани с комисията. Така е наистина. 56% от всички жалби, които получавам, са свързани с комисията. На следващото място е парламента с около 20%. След това ЕПСО, което е под 10%, съвета под 2%, като говорим за всички видове жалби, не само за достъпа до документи. Много сериозно сътрудничество получавам от страна на комисията в повечето случаи. И наблягам на този въпрос в повечето случаи. Казах нещо и на френски на госпожа Коста Роза на преди минутка – Комисията, както и повечето институции, показва един вид вътрешно разделение. Това не е унифициран орган. Следователно има служби, които много активно сътрудничат с омбудсмана и се опитват да осигурят достъп. Има други ниши, които имат по-малко желание да правят това. Така че сега планирам да проведа среща с господин Ромеро, генералния директор на правната служба, който пое службата си миналата година, точно с идеята да се придвижи напред в тези области, в които правната служба играе особено сериозна роля. Но, разбира се, съдействаме си много добре. Разбира се, има и някои случаи на нежелание и дори отказ за съдействие. В областта на сътрудничеството с парламента мога да кажа, че то е добро. В областта на достъпа до документи с удоволствие отбелязвам, че решихме редица такива случаи миналата година. Отново се получава този двойствен принцип. Понякога наистина имало е моменти в миналото, които се отнасят конкретно до финансите на евродепутатите, което се стигало до сериозно търкане с комисията. При омбудсмана това не се е случило от няколко години, но е свързано и с въпроса господин Кашман и за това го споменавам. Както гласи устава на омбудсмана и договора за Европейския съюз, омбудсмана е областен да упражнява мандата си заедно с парламента и всъщност аз от името, от, по силата на устава и на договор имам правото да прилагам върховенството на закона. Така че аз не бих могъл да прилагам закона по друг начин, както от миналото. Надявам се обаче, че парламента ще може да разгледа този въпрос по отношение на собствената си вътрешна администрация и за целите на постигане на прозрачност. Говоряки за съвета, споменах, че имаме най-малък брой жалби по отношение на достъпа до документи. Преработката на устава от миналата година предвиди по-строго определение на това какво означава чувствителни документи. И въпросът за чувствителност на документите обикновено излиза в между правителствения процес, който най ново касае съвета. Добрата новина е при първо искане да се стига до най-низкото ниво на класифицирани документи и този въпрос успешно бе решен. Благодаря специално на шведското председателство за това, че ми помогна за получаване на достъп до тези документи, така че към днешна дата успяхме да намерим начин да решаваме тези чувствителни въпроси и се надявам много, че ще успеем да продължим така и в бъдеще. Мисля, че това ви дължах като отговор на въпросите ви, ако правилно съм ги разбрала. На госпожа Безеско, благодаря много за хубавите думи. Много се радвам да чуя добра оценка на омбудсмана. Разбира се, приветстваме и критичните бележки, които са предвидени да ни държат на штрек и да си вършим по-добре работата. По въпроса за ECI. С ваше решение бих искал да разгледам въпроса на ECI по отношение на бележките на господин Хефнер, Европейската гражданска инициатива. Но нека да стигна до въпросите на господин Хетнер, който зададе много въпроси, бих искал да отговоря общо на тях. Госпожа Данова, два отговора. Разбирате, че омбудсмана по дефиниция няма право да се занимава с ново законодателство. Това е ваша работа като парламентаристи. Моята работа е да се намествам в момента, в който вие сте приели законодателството и то започва да се прилага и да преценя доколко добре или зле се извършва това прилагане. Така че всичко, което аз мога да направя, е много внимателно да проследявам и наблюдавам усилията, касаещи законодателство, което засяга граждани, добра администрация, основни права на човека и работа на омбудсмана и след това да разчита на много доброто си сътрудничество с настоящата комисия, за да информирам парламента дали чрез комисията по петиции или Комисията по граждански свободи или по конституционни въпроси да се намесвам, да представям своето виждане, за да може вие като суверенен орган да прецените как искате да действате. Така че след като вие приемете закона, аз мога да проследявам изпълнението му. По конкретния ви въпрос за потенциалното създаване на административен закон, това наистина е възможно и възможно според член 298 на договора. И предшественикът ми и аз сме се опитвали да насърчаваме тази дейност и установяваме, че институциите все още не са изцяло готови да се, готови да се придвижат тази посока. Повдигнах въпроса с, с госпожа Валстром, която беше заместник-председател на комисията и тя също искаше много да придвижим нещата, но се оказа при крайния анализ, че позицията на комисията е, че предвиждаме възможността това да се случи в бъдеще, но все още не сме стигнали до този етап. Очевидно, отново това е една област, в която законодателният процес трябва да бъде обединен. Казвайки това, нека да спомена и нещо друго, което е може би малко по-противоречиво. Но говоря всъщност до комисията, която е най-близко до омбудсмана – Създаването на един унифициран закон ще доведе до големи ползи за гражданите, защото ще има един набор от норми, които да се спазват. Казвайки това обаче, специалната роля на омбудсмана е да може да работи отвъд закона, не извън закона, но извън обхвата на закона. Понякога наистина отдивявам своите правни събеседници, като им казвам, че има закон, живот извън закона, като нямам предвид отвъд закона, но това не означава извън закона. Това, което искам да кажа е, че има ясна разлика между законност, която отграничава минимума, който се изисква по закон, и добрата администрация, която наистина трябва да отиде отвъд закона и да иска от публичната администрация че ако не е нарушен закона, всичко е наред. Добрата администрация трябва да прави много повече от това да не нарушава закона. Така че тази област, тази зона между границата на закона и добрата администрация е много важна. Наличието на закон ограничава дискрецията на омбудсмана по отношение на придвижване в тази зона между границата на закона и добрата администрация. От друга страна, аз оставам убеден, че омбудсмана винаги ще може да действа отвъд строгите ограничения на законността в интерес на насърчаване на добрата администрация и в интерес на гражданите. В такъв смисъл, ако има закон, аз ще излека ползи от него и ще градя върху него за осигуряването на добра администрация, но това е нещо, което вие като законодателен орган трябва да решите. Сега да мина на въпросите към господин Хефнер и да отговори на госпожа Базеско. Като начало искам да кажа, че съм изцяло на ваше разположение и искам да ви благодаря за приноса. Винаги отговарям с удоволствие на покани от страна на парламента и комисиите на парламента, както и от други институции, когато трябва да работим заедно, за да популяризираме и да работим за интересите на гражданите. Така че за мен наистина ще бъде истинско удоволствие да подпомогна Комисията по конституционните въпроси и нека като грък да ви поздравя за това, че госпожа Метамеки ще върши тази роля. Но така или иначе, просто трябва да ми кажете кога се нуждаете от мен в Комисията по конституционни въпроси и аз ще се отзова. Вече съм споделял своето мнение по тази връзка с в много случаи беше изготвено едно съобщение, което беше издадено от страна на комисията. Какво е моето мнение в случая? Това е един изключително важен инструмент, който обаче трябва да бъде контролиран много внимателно, за да може да се предотврати едно евентуално разочарование от страна на гражданите. Моето становище, я се надявам, че то се споделя от много хора, е, че един милион подписа, един милион имена в интернет страницата, да, да речем, не бива да бъде голяма бариера. Трябва да бъде лесно за компании или стопански предприятия, които се занимават с тази дейност, да свършат, да се справят с толкова голям брой подписи, един милион подписа. Всъщност, нашата задача е гражданската инициатива е да се прилага много-много внимателно от самото начало. А какво означава внимателно? От моя гледна точка, тъй като сега говорим тук във вашата парламентарна комисия, това означава, че това е един инструмент, който ще се използва от комисията, но не трябва да бъде от полза само и единствено за комисията. Парламентът трябва да необходимите средства да се намесва тогава, когато е необходимо. Има такива условия в Лисабонския договор, които предполагат по-голям диалог, по-голям диалог между този парламент и националните парламенти, а също така участие от страна на гражданите, тъй като гражданските права биват популяризирани и от тази институция. Тоест, гражданите трябва да добият ползи както от дейността на комисията, така от дейността на вашата институция. Това е моето мнение и поради тази причина сме изготвили това предложение. Ще ви го предоставя, ако проявявате интерес. А именно то е свързано с разделението на труда между парламента и омбудсмана като целта е да се гарантира процедурния интегритет на Европейската гражданска инициатива. Това означава, че на първо място омбудсмана ще може да взима решения, свързани с легалната, с правната страна на въпроса, да речем въпроси, свързани с регистрацията, тъй като ще има множество жалби или множество документи, които достигат до омбудсмана и ще бъдат свързани с процедурната страна на въпроса. Така че омбудсмана ще може да взима отношение по правните аспекти, но също така и парламента ще има правото да разглежда всичко това по същество, тъй като ние ще разглеждаме и съдържанието на различните инициативи. По този начин ще избегнем ситуацията, в която да речем имаме 1 милион подписа и комисията ще каже, ами да, де, обаче тези подписи не въжат. Това ще означава, че гражданите наистина ще изпитат истинско разочарование в такива случаи. Ние трябва да избягваме това. Така че парламентът ще има право да разглежда ам, по същество съдържанието на тези инициативи, ще може да разглежда политическите страни на тези въпроси. И това ще бъде от полза на всички граждани наистина. Така че аз наистина съм на ваше разположение да присъствам на заседание на вашата комисия или в други комисии в парламента и да споделям своето мнение, стига вие разбира се да имате желание за това. Госпожо Басеско, надявам се, че това отговори на вашите въпроси. Благодаря ви, госпожо председател председател. Много ви благодаря, господин омбудсман, господин Диамандурус. Наистина, вашите отговори бяха изключително конструктивни. Виждам, че е свършена изключително много работа, но много ви моля, продължавайте и продължавайте да бъдете също толкова взискателен, колкото и до този момент. Сега давам думата за специалния доклад на госпожа докладчика, така че имате думата. А, моля ви да не се разпростирате прекалено много, тъй като имаме и, и други въпроси, които трябва да разгледаме до 12.30. А, извинявайте, господин Диамандурс има думата отново. А, извин... Да, благодаря ви. Ще бъда по-кратък сега, когато излагам този специален доклад, защото мятам, че това не е толкова обширен доклад, колкото годишния доклад, който представих преди това. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, благодаря ви за тази възможност да направя кратко представяне във връзка с нашето дългосрочно споразумение Всъщност специалните доклади са едно а, крайно оръжие, което се използва от страна на омбудсмана. А, когато ви направих годишния, изложение на годишния доклад, казах, че моите решения не са задължителни. Аз всъщност убеждавам чрез аргументиране и понякога използвам общественото мнение и силата на мнението. А, малкият брой специални доклади, които са представени от страна на омбудсмана, това означава 17 доклада за 14 години и половина. това показва сътрудничеството, което съществува между институциите в значителна част от случаите. Всъщност, част от фоновата информация, свързана с това сътрудничество, е, е правото на Европейския имбудсман да изготвя специални доклади. Трябва да се знае, че тази стъпка помага на омбудсмана да, прием, да, да промени мнението на определени институции, които да приемат гледната точка на омбудсмана. Специалните доклади не се изготвят толкова често, а се изготвят само в определени случаи, когато трябва да се изложи определено становище по дадени случаи. Като политическо тяло Европейския парламент всъщност действа независимо и изслушва специалните доклади от страна страна на омбудсмана. А тези доклади могат да доведат до определени действия от страна на парламента. Когато обаче се представя специален доклад, Парламентът приема, че е, това е основно право на гражданското общество, нещо, което е заложено в хартата на основните права на човека, нещо, което сега при Лисабонския договор вече има правна сила. По причините, които посочих по-горе, всъщност се взимат заедно а, от парламента и омбудсмана а, доводите, изложени в специалния доклад, така че наистина да могат да бъдат предприяти съответните действия. Сега ще представя доклада от 24 февруари, касаещ случай 676 от 2008 година. Чрез този специален доклад ние искаме сътрудничество от страна на Европейския парламент, за да може да гарантираме, че в бъдеще Европейската комисия ще оказва необходимата подкрепа. През 2007 година неправителствена организация, която действа за защита на, европейска, на околната среда, поиска определени документи, които са свързани с работата от предходни години. Тези документи касаят производителите на автомобили и показа мнението и се проведоха определени обсъждания, свързани с емисиите от въглероден диоксид. През ноември 2007 година комисията гарантира достъп от 15 от общо 18-те документи, които съществуват. Получихме съгласие от Гюнтер Ферхойген. Но Порше отказаха достъп, тъй като те казаха, че това ще подкопае конфиденциалността на техните документи и ще попречи на тяхната своята работа. През септември 2008 година ние прегледахме писмата и а, на основата на тази инспекция на 20 октомври 2008 година установихме, че комисията неправилно е отказала достъп до останалите три писма. Всъщност ние решихме, че трябва да има достъп до писмата в тяхната цялост или поне до определена част според член 3.6 от устава, който е предоставен на омбудсмана от страна на тази институцията, комисията разполага с 3 месеца, за да може да отговори на това искане. Следователно, комисията отговори на 31, трябваше да отговори до 31 януари 2009 година. Не получихме отговор от комисията и поради тази причина срокът трябваше да бъде удължен. Те поискаха ново удължаване на срока на 23 февруари. Това означаваше, че трябваше да удължим срока отново и да стигне до 26 март. След това пък срокът беше удължен до 20 април и се стигна до удължаване на срока до 29 май 2009 година. Но ние отново получихме молба срокът да бъде удължен до 26 юни 2009 година. Тоест виждате колко много молби получихме за удължаване на срока. Аз писах на комисията на 3 юли 2009 година и ги попитах защо им отнема толкова много време да отговорят на една такава молба, която идва от нашата институция. Ние удължихме срока 6 пъти. Комисията отговори много бързо на моето писмо на 17 юли и те всъщност казаха, че не са в позицията да дадат отговор по същество, тъй като все още се консултират с третата страна, а именно Порше. На 3 септември 2009 година, 10 месеца след като беше направена проекто препоръката, комисията всъщност ни отговори, че гарантира частичен достъп до тези писма. Е, те всъщност ни съобщиха, че ще уведомят Порше за своето решение. През октомври месец комисията обясни, че тяхното решение да уведомят Порше е било изпратено за превод на немски и всъщност това е било готово в началото на ноември. На 9 ноември 2009 година те изпращат ново писмо до, до, до Порше. Аз поисках копие от това писмо и а, всъщност поисках наистина да видя какво се случва с тази процедура. През декември 2009 година комисията говори с моята служба по телефона и ни обещаха, че писмото ще бъде изпратено а, в най-кратки срокове до Порше. Значи говорим за 24 феврари 2010 година и аз не съм уведомен нито за писмото, нито за това какво се е случило с достъпа до тези документи. След като новата комисия беше одобрена, институцията наистина гарантира достъп до тези писма но това се случи 15 месеца след като беше направена проекто препоръката, а не в рамките на тези 3 месеца, които бяха, които са заложени за реакция в тези случаи във връзка с член 298 от договора за функциониране на Европейския съюз. И това е моят въпрос. Всъщност, защо Европейската комисия не успя да изготви тези документи в срок? И отговорите, които получих, бяха безкрайно неубедителни. Всъщност те обясни обясниха, че не са успели да отговорят на моята молба заради непрекъснатите консултации с фирмата Porsche, за да могат да установят дали трябва да има достъп до тези писма. Комисията обоснова тези консултации с два довода. На първо място, че може, можело да се постигне положителен изход от преговорите с Порше и да се постигне пълно разкриване на документите. А на второ място, да се предостави на компанията необходимия период от време, за да може да реагира срещу молбата на комисията да поиска достъп до тези писма. Що се отнася до първия довод, в регламент 1049, член 4.4, комисията трябва да определи срок, в който компанията да отговори на тяхното искане. Всъщност комисията отговаря, че в компанията са заложени някакви отделни срокове. Аз а, отговарям, че не може това, което прави компанията, да доведе до толкова значително забавяне в работата на, на Европейската комисия. В тази връзка, доколкото си спомням, това, което е заложено в съдебната практика и във връзка с това, което е заложено с, а, като изискване за сътрудничеството, там се казва, че институциите трябва да си сътрудничат в добър дух и да не спъват работата на другите институции. В моето заключение казвам, че чрез това забавяне от 15 месеца които не успяват да уведомят Порше за своето намерение, искането за достъп до документи, всъщност те спъват сътрудничеството, което трябва да се осъществява в добър дух между отделните институции. Това води не само до влушен диалог между институциите, но и до влушаване на образа, на имиджа, който институциите имат пред гражданите на Европейския съюз. Смятам, че ние сме представили а, ситуацията пред Европейската комисия и тя е имала всички необходими възможности, за да подобри ситуацията. По този начин се подкопава службата на Европейския омбудсман, чиято задача е да контролира работата на Европейската комисия. По този начин ние противоречим на основните закони, свързани с, на основните принципи, свързани с върховенството на закона. Искам да уведомя комисията, че има нов случай, който е свързан с искане за достъп до документи и вече сме удължили срока три пъти. По този начин вече говорим за удължаване от една година и отново няма необходимата реакция в законово установените три месеца, в които трябва да се предприемат действията. Поради тази причина искаме от Европейския парламент да подчертае пред Европейската комисия, че спъването на работата на Европейския омбудсман по този начин противоречи на сътрудничеството на добрия дух и сътрудничеството между институциите. На второ място, искаме възможност за по-добро сътрудничество между институциите за в бъдеще. Благодаря. Pour euh, votre vigilance, en fait, euh, que justement nos, citoyens aient toujours confiance dans nos institutions. J'ai passé tout de suite.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 през последните пет години да се занимавам с тези въпроси. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Διαμαντούρο και μια ερώτηση στην Επιτροπή. Благодаря. Имам един конкретен въпрос и към комисията, и към господин Диамандорос. Най-напред въпросът ми към господин Диамандорос. Този казус Порше. Кога всъщност ще се разреши този казус? Кога ще имаме крайно решение по случая? И въпрос към комисията. Имаше голямо отлагане, както разбрахме, с комуникацията, с цялата процедура. Порше отговори наскоро но и преди имаше въпрос към към този случай и то въпрос е от депутати. Но всъщност колегата тогава пита нещо съвсем друго, а моят въпрос се различава малко от неговия тогава, а и е това, което отговори господин Барозо, Цитирам от името на комисията. На депутата се отговаря писмено. И това беше едно писмено становище към депутата. Моят въпрос беше съвсем друг и ето защо аз искам да си го задам отново. И това според мен е допустимо. Нещо такова никога не съм, не съм преживявала е, подобен отговор от страна на комисията към депутат. Госпожа Алкен. Аз по-добре да говоря на датски, преди да допринеса с допълнително объркване. Ще говоря на датски и да да посъбудя преводачите малко. Отново искам да благодаря на омбудсмана за това, че ние получихме този специален доклад, който е изключително иллюстративен. Много рядко се ви, е, виждам, ня... виждам такъв пример за арогантно поведение по отношение не само на граждането, но и на омбудсмана. Това е много странно, това е много рядко. И, но това е симптоматичен процес и е много важно именно да имаме такива а, примери и е хубаво, че вие дадохте съвсем подробна информация за това, което се е случи. А, искам да кажа и нещо друго. Тук става дума за емисии и за действието на Орхуската конвенция. Всъщност, а, тук една голяма фирма работи против изискванията на комисията и против изискванията на, на гражданите и техните очаквания. Нарушават се разпоредбите на договора за Европейския съюз. Цялата наша система се задължава да уважава, да спазва Орхуската конвенция. И освен това на госпожа Пелиентели да кажа, мисля, че това, което вие казахте, трябва да се вземе предвид. Един такъв въпрос не може да бъде прият. Е, и един такъв отговор на един такъв въпрос не може да бъде прият. Не може просто така да се отхвърли един такъв въпрос. Това не само комисията има важна роля да играе. Ние също сме ядосани от ние, имам предвид демодатите, депутатите, защото ние също не може да позволим такива неща да се случат, защото ясно е какво се е случило. Много благодаря на господин Диамандорос за неговия труд и за неговия доклад. Сега давам думата на господин Хефман. Моля ви, бъдете кратки. Аз искам да кажа, да, се, да взема думата, защото тук става дума за е, германска компания. И имам два въпроса. Първо, вие много ясно говорихте за разрушеното, накърненото доверие. Аз се питам как може да възстановим това доверие. И да, по друг начин ще се формулирам. Един гражданин, който е просто а, сам оставен на себе си и пропусне някакъв срок, той трябва веднага да плати някакъв, някаква глоба или бива наказан по някакъв начин. А тук срокът е пропуснат не само веднъж, а много пъти е бил удължаван. И аз се питам, как може да възстановим доверието у гражданите, че е, нещата, които въжат за него, въжат и за институциите, имат последствия. И другия въпрос, въпрос, който малко е, е, се занимава с юридическата страна на нещата, ясно е, че става дума за ограничаването на емисиите при колите и Порше е именно производителя на коли, при, при който емисиите са най-големи. В тази година, когато е отправено запитването, Порше е имал много големи печалби и естествено може да си представим, че Порше не е искал много да се говори по този въпрос, т.е. За, за намаляване на емисиите. А пък имаме и комисар, който е германец и както разбирам, кореспонденцията е била от голям интерес. И ако разбирам правилно, а, тези писма са били публикувани, които не са засягали именно кореспонденцията между комисията и между комисаря с германски происход и Порше. И тук е, става дума не само за лошо управление, за лоша администрация, а е, гражданите получават по-скоро впечатлението, че е, разпоредбите, законите не въжат за всички еднакво. Това е втория аспект, вторият ми въпрос. Благодаря. А сега господин Диамандорос има думата за отговор на тези два въпроса. Благодаря. Аз ще отговоря най-напред на въпроса на госпожа Палиелели. И след това, естествено, ще се опитам да отговоря на съответните езици. Госпожо Пелиантели. Очевидно имам някои ограничения, които с радост приемам. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Δεν μπορώ προφανώς εγώ. Благодаря. Това, което казахте, госпожо Палиадели, вие всъщност не се обърнахте директно към мен, а по-скоро това бяха въпроси към комисията, но аз мога да коментирам вашите въпроси. Следното мога да кажа по тях. Тази кореспонденция, тази размяна на писма и всичките неща, които се случиха в този период. Това не може да се постави във връзка с действията на парламента. Е, това процес още не е завършил. Тези писма са изпратени и на мен ми бе казано, аз бях уведомен за развитието на целия случай по начина по който вече казах. Аз освен това помолих за някои допълнителни коментари от страна на комисията, но не съм получил становищата все още. Трябва да изчакам, да видим какво ще е съдържанието на изисканите от мен коментари и ще видим как ще завърши случай. Аз все още чакам становището на носителя на петицията. Разбрах казаното, приемам го. Определено можехме да включим препратка към конвенцията от Орхус. Предполагам, че единствената причина, заради която не сме го направили, е, че се опитвах да се съсредоточа върху един много конкретен въпрос, който смятах, че е изключително рядък случай на лоша администрация. Трябва да кажа пред вашата комисия в отговор на въпрос на господин Хефнер. Това е наистина първият път за всичките 50 години от съществуването на институцията Омбудсман. За първи път от 33 000 случаи, в който омбудсмът е бил ограничен да се позове на въпроса за липса на сътрудничество, на искрено сътрудничество. И много съжалявах, че трябва да направя това. Трябва да направя това присъствие на госпожа Костароза. Изключително необичайно е, но смятах, че не е обосновано за която и да е една институция да отлага един отговор на препоръка, която сериозно нарушава разпоредба на парламента, заложена в устава на омбудсмана закъснение с 15 месеца. Причината да съкратя доклад... Причината да не обясня всичко беше, че трябваше да говоря по-кратко, но в бъдеще ще ви отговоря конкретно. Съвсем накратко да отговоря на господин Хефнер и на следното. Омбудсманът трябва много внимателно да действа, за да осигури интегритет на процеса. Няма да си позволя да спекулирам относно причините, поради които тези писма не са били предоставени по-рано. Факта, че те не са предоставени е се дължи на лошата администрация и точно това представям пред вашата институция. Оценявам и факта, че в момента, в който новият комисар господин Шефкович пое задълженията си, той разреши представянето на писмата и тук в парламента господин Шевкович говори по този въпрос и информира съвсем изрично, че този въпрос би могъл да бъде решен по-добре, ако го цитирам правилно. Така че омбудсманът трябва да се стреми да бъде наистина честен, независимо от степента на лоша администрация. Merci beaucoup, Monsieur le Médiateur. Euh, il y a Monsieur Le Gris de la Commission européenne qui a demandé à prendre la parole, mais vraiment euh, moins d'une minute pour répondre. Благодаря ви, господин Диамандурос. Сега комисията поиска думата, но ще ви помоля за кратък отговор една минутка, защото времето наистина накъсява. Имате думата. Ораторът няма микрофон. Euh, euh, euh, Съвсем накратко искам да кажа следното. Е, искам да реагирам на тези разнообразни коментари. Радвам се, че засягате тази тема, особено като представяте този общ доклад. Става дума за общата култура на публичната служба на администрацията и за уважението към нея. Правната култура, която се опитваме да прилагаме за нея, също става дума. Има различни интереси, които понякога се противоречат. И от 2000 и от 2004 година се опитваме да Особено да взимаме предвид тези различни интереси. Но този отделен случай не е симптоматичен, той не е сигнификантен за общата дейност на комисията. Комисията по принцип се опитва да, е, да работи прозрачна, да, да работи прозрачно и до момента има добри резултати, въпреки работата на лобистите. Това са сложни въпроси и особено когато става дума за много сложни въпроси, ние много се стараем да осигуряваме съответната доза та прозрачност. И аз говоря и за моите колеги, за моите сътрудници. Ние наистина се стараем да тълкуваме регламента 1409 в интерес на всички засегнати страни. Други колеги работят по този случай, всъщност, но става дума за един прост въпрос. В крайна сметка, казусът е прост. Искаме ли да осведомим, да дадем дадена информация на обществеността, но в такъв случай Порше може или би трябвало да има възможността да обжалва това решение на комисията. И ние трябваше много да се постараем да постигнем баланс между тези две позиции. Има естествено различни становища за това колко дълго би трябвало да трае един такъв процес може да се стигне до различни оценки. Това е ясно. Но ние наистина много се постарахме да действаме разумно и бързо и да работим от гледна точка на прозрачността. Ето защо решихме отчасти да публикуваме тези писма. Естествено, търговската тайна трябва да бъде опазена, но е трудно в този специален случай да се обсъди правилно. Имаше и имаше, както казах, търговски интереси, економически интереси, които можеха да бъдат накърнени. Това трябваше да се вземе предвид, трябваше да работим много предпазливо. Има и други конкретни случаи, които биха могли да бъдат назовани. Сега, моля ви, не тълкувайте реакцията на комисията в този случай по начин, по който е негативен за парламента. Ние не сме искали да сме неучтиви към парламента. При Сега, по отношение на гръцки въпрос на Аз ще погледна въпрос още веднъж. Въпроса казуса, за който говорихте вие. Това не е отговор на моя въпрос. Моят въпрос беше съвсем конкретен. Защо всъщност е пристигнал такъв отговор на поставен от мен въпрос? Това не е приемливо. Аз имам право на директен отговор. Аз нямам фактите в момента, не зная точно за какво става дума във вашия въпрос и отговора, който сте получили, но ви обещавам да се заема със случай да направя проверка и ще се постарая да вие да получите задоволителен отговор. Благодаря. Председателката. Euh, Още веднъж искам да благодаря на омбудсмана за неговата чудесна работа, за двата доклада и за това, че отговори на много въпроси от колегите. Благодаря. Може би една малка забележка и от моя страна. Съвсем кратка забележка. Аз разбирам това, което казахте вие, като представител на комисията. Има специална връзка към този случай. Но в този случай комисията всъщност се забави с реакцията си 15 месеца преди да се задейства както и да било. Това е прекалено голямо закъснение. Благодаря казва председателката. А сега господин Стъквал има думата. Names Action for Compensation in Europe, qui est la pétition 791 de 2008, qui concerne une demande de procédure d'infraction contre. Петиция 711, нарушение срещу Великобритания относно транспонирането на директива 73233 във връзка с делото Лойца. Господин Стоквел, имате по-малко от 5 минути, просто защото ще ни трябва време и за дискусия. След това има и още една точка от дневния ред за госпожа Герингър. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да се, обърна към вашата комисия за неуспешност невъзможността съда в Великобритания да спазва европейското право. Мисля, че вашето резюме е още по-кратко, отколкото би трябвало да бъде. Той казва, че се твърди, че има неизпълнение на директива във връзка с е, делото Лойс. Това е вярно по отношение на първата петиция, която внесахме в този парламент и която парламента многократно и силно подкрепи. Това, за което се жалваме тук обаче, е, че английските съдилища не спазват е, договора за Европейския съюз, който е по-различно от начина по който това е отразено в дневния ред. Мисля, че си струва да напомня на членовете на парламента, особено новите депутати, за дългата история по този въпрос. Лойдс Неймс от е, цялата общност и от света са в е, застрахователния бизнес на пазар от 300 години Казва им се на хората, че това е много безопасна инвестиция и че могат много лесно винаги да излязат от инвестицията и да получават ниски, но сигурни постъпления. Едно лице от 80-та година участва, никога не е получавал никакви приходи. Скоро разбира, че трябва да финансират масивни загуби. Много от тях възлизат на 100% годишно от капитала, който са поставили в рисков капитал и не могат да излязат от инвестицията си преди да направят поне 4 години загуби и в момента при новата смяна на позицията от Лойц им се казва, че оставаме отговорни за своите загуби през целия си живот и до смъртта си. Хиляди хора бяха разорени, не е изненадващо, че много от нас е, след това започнахме е, дела срещу наши агенти, за да разберем какво е станало. В съдебния спорт от 1989 до 2002 година излязоха редица съдебни решения. 2000-та година съдът резюмира и показва, че през 80-те години се е стигнал до много неуспехи от страна на застрахователите, и по този начин опозорява един от най-големия пазар. Независимо от такова едно решение, хората не получават компенсации, защото Лойц успява да твърди, че има имунитет за дела срещу небрежност, дадена през 1992 година от страна на парламента.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 По отношение на екологията имам много консултации, проведени с обществеността. Аз просто да ви дам един пример. Е, шведския екологичен доклад. На официално ниво се казва – адми... офици... официалните административни власти, полицията, военните сили на Швеция, националния порт на строителите, Киоложкия порт, порта на морските музеи и други. Така че общественото мнение беше много важно, в по на тази конвенция за даване на разрешение на строителни работи в Балтийско море. Комисията подчерта няколко пъти, че не е възможно да има заместване и изместване на институционалната роля на държавите членки. Ние няколко пъти се опитахме да вземем предвид всички мнения. И както споменах, мунициите потопени в морето, това също е един много голям проблем. Всички ние сме заинтересовани за безопасността на газопровода и мунициите трябва да бъдат обезопасени този въпрос трябва да бъде обсъден много внимателно. Има различни проучвания за броя на мунициите и те трябва да бъдат обезопасени вследствие на публичното мнение. Това е процедурата, която е направена и е, е предложена да бъде проведена от страна на военните. Военните трябва да контролират този процес заедно с властите. Вие знаете, че когато се идентифицира дадена мина, тя трябва да бъде опособена по най-добрия възможен начин. Така че има много обсъждания с общественото мнение. Това е един стъпаловиден процес. Мога да кажа за един подобен пример в Германия, където по подобен начин не беше дадено разрешение и две неправителствени организации проведоха допълнителни дискусии сред обществото бе решено в последствие да се вземат допълнителни мерки за устраняване на подобен проблем, на подобни муници, вследствие на което тези две неправителствени е, организации оттеглиха своите резерви. Ето защо комисията смятам, смята, че няма нужда от допълнително изследване и че не бива да се намесва в прерогативите на държавите членки. Аз мога да разкажа за е, хронологично в подробности за развитието на целия процес. Мога да изпълня хиляди страници. Мога да кажа какво се е случило преди издаването на разрешенията, на екологичните разрешения за е, строителни дейности в Батийско море. Благодаря. За съжаление трябва да прекратя заседанието, казва председателката. Благодаря на преводачите за търпението. Това е много важна тема и предлагам тази тема да бъде обсъдена и на бъдещи заседания на комисията. Благодарим и на представителите на комисията. Прекъсвам, прекратявам заседанието.